Благодаря на всички, които са подписали декларацията. На 17 декември беше внесено предложение да се свали имунитетът на господин Мигалски. Получихме а, писмо от председателят на правната комисия на 5 март и като си има предвид резолюцията на ООН за резолюцията относно имунитета на полските депутати, а, бе преценено, че това искане не е допустимо. Групата на АЛДЕ е направила искане господин Корнелио Самбарлена да бъде включен в делегацията за Съединените щати, която да замени госпожа